председателя на комисията и върховен представител за жестокостите в Северна Нигерия. Госпожа Могерини, имате думата. Благодаря, господин председател. Насилието от страна на Боко Харам в северо Нигерия всеки ден става все по-крайно. И ви благодарим за това, че провеждате този дебат. Много е важно да обсъждаме не само заплахите към собствената си сигурност, да не забравяме и сериозните терористични заплахи в други части на света. Това е част от нашата антитерористична стратегия. Само през последните месеци стотици невинни граждански лица бяха избити, отвлечени и разселени. Атентата миналата седмица е само последният в дългият списък атентати. Това говори, че заплахата е регионална. Целта все повече е да се разшири терора и да се завзема терор, като цел са всички християни, мюсюлмани, традиционни, религиозни ръководители, студенти, търговци, селяни, жена и, жени и деца. Нека подчертая конкретно нападките срещу християни и особено момичета, ученички, като символ на промени в обществото. Цифрите са плашещи. 13 000 убити след 2009 година, повече от половината само през 2013 година. Милион и половина вътрешно разселени лица, 155 хиляди беженци, 37 в Камерун, 11 хиляди в Чад. Това постави, създава тежест за местните общности. В северо Нигерия законът не функционира и е трудно да се проведат избори. Европейския съюз е поел ангажимент и ще трябва да поеме още по-твърд ангажимент за подпомагане на страни на унези, които са жертва на Боко Харам. Въпросът е какво да предприемем в краткосрочен и дългосрочен план. Каквото и да направим, трябва да го правим е, в тясно сътрудничество с засегнатите страни. В краткосрочен план имаме нужда ефективна хуманитарна реакция. Страните в региона са предприели да създадат е, многонационална е, специална група, която все още не е мобилизирана. Европейския съюз иска да помогне за координиране на тази група и вече осигурява 10 милиона евро също така ЕХО осигурява и хуманитарна помощ за беженците и разселените лица. В средносрочен план е много важно лицата от тези щати да имат перспективи за развитие и работни места и да има правителство, което да ги защитава и да подкликва на потребностите им. Да, ето защо трябва да се спечелят умовете и сърцата на засегнатите лица. В противен случай нашите усилия няма да постигнат своите цели. Правилата трябва да се спазват от службите за сигурност. Това е посланието, което изразихме на последната министерска среща с Нигерия. Призовахме тази страна да защитава правата на човека, така че Европейски съюз и държавите членки да могат да обединят сили с местните сили по по-ефективен начин. Благодаря. Сега преминаваме към групите от името на политическите групи. Първият от името на ЕНП е Дабор Штир за минута и половина. Господин председател, госпожо Върховен представител, докато вниманието на Европа беше насочено към варварските атентати в Париж, Боко Харам а, извърши нови жестокости в Нигерия. може би трябва да споменем това, което а, каза тамошният а, архиепископ. Той каза, че наред с вниманието, което отделяме на Франция, не трябва да забравяме Нигерия и други страни. Разбира се, нормално е да реагираме по-силно, когато нещо стане на нашият континент. Ние сме горди с солидарността на Европа, с Франция. Но светът е единен и трябва да проявяваме и солидарност с жертвите на исламския, терор, исламския тероризъм в Нигерия. В Баба бяха убити 2000 души и трябва да казваме а, Жешви Баба в северната част на Нигерия жертвите се множат. И това е част от джихадът, който се води в Сирия и другаде. И за да приключа, трябва да кажа, че нашите цели за развитието, на което подпомагаме, трябва да вземат предвид нуждите на тези страни. Бого Харам си разиграва коня, защото нигерийската администрация не е ефективна. Сега Норбет Навен от името на социал-демократите. Благодаря, господин председател. Госпожо заместник председател, атентатите във Франция през последните дни а, предизвикаха нашето внимание и съчувствие, разбира се. А, изразихме чувствата си с думите «Аз съм Чарли». А, но не чух някой да вдига лозунг «Ние сме Нигерия». Мисля, че по този начин щяхме да изразим съчувствието на европейците към нигерийците, които заслужават това. Нима сме безсилни пред терористичните действия в, на, на, на юг от Сага, Сахара, в Нигерия, Чад, Кения, Сомалия. Безсилни ли сме? Смятам, че трябва да насърчаваме политическите елити в тези страни, особено в Игерия, да преодоляват проблемите. Нашите държави членки помогнаха за обучението на сили за сигурност в Нигерия, но резултат няма. Напротив, отчасти те оперират без демократична легитимация, без контрол без правно основание. Това е част от истината, когато говорим за причините за възникването на Боко Харам и други терористични групировки наблюда... трябва да направим нещо против корупцията в Нигерия. Последните 10 години 80 милиона евро потънаха в газовата и пентролната промишленост. това са пари, от които страната е, спешно се нуждае. Политическият елит на страната се обогатява, обогатяват се и бизнесмените, и, и лидерите на войската. В същото време народът мизерства. Това, което ние можем да направим е да влезем във връзка с НПО-тата в Нигерия. Те са добри е, трябва да ги подкрепяме, да подкрепяме гражданското общество. Благодаря на господин Нойзер. От името на ЕКР Бас Белдер една минута. Благодаря, господин председател. В началото на тази седмица беше казано, че Западът пренебрегвал опасността, която представлява Боко Харам. Архиепископът, който обвини Европа в това, попита къде ви е солидарността с Нигерия. Нигерийският министр на отбраната каза, че армията му губела борбата с Боко Харам и е, единственото решение е било международна коалиция за военно разрешаване Същото на конфликта. Как изглеждат нещата с съседните страни около Нигерия? Какво е отношението им към Боко Харам? как би изглеждала, как би могла да изглежда една наистина военна наша реакция. Трябва да е много ясна картината. Още повече, че има връзка между самата нигерийска армия и Боко Харам. Госпожа Сраке от Либерали. Благодаря. Ужасяващите жестокости на Боко Харам потресаха всички. Хора паз, чисто и просто пазаруваха в Париж, бяха убити просто защото са а, били евреи. Ние трябва да защитаваме отвореност още по-категорично в Нигерия момичета, образованието на момичета, образованието е, поначало са цел, е, за Боко Харам да принуждаваш хората да се присъединяват към идеологията си с крайно насилие е най-ясният признак за слабост. През 2011 година, когато наблюдавах изборите в Нигерия, доброволци от младежкия форум бяха убити в терористични актове. Е, всъщност това беше а, а, акт срещу всички нигерийци. Този път сме свидетели на липса напълно, напълна липса на човечност. Съчувстваме на жертвите и на техните семейства. Джихадският тероризъм има глобален характер. Също така трябва да осъзнаем, че в Нигерия въздействието на тероризма е правилото, а е не изключението. Ние трябва да играем важна роля да сложим край на бруталността и да унищожим Ислямска държава Боко Харам. Благодаря, Мат Карти, за минута и половина. Това беше една ужасяваща седмица в, в Нигерия. Жестокости в невероятен мащаб. Жестокости, извършени от Боко Харам – те е, са направо невероятни, немислими. Над хиляда души бяха избити за няколко дни. А силите за сигурност просто са безсилни да се намесят, за да ги да спасят. нигерийската държава също не е без вина. там има нарушения на правата на човека над 150 членове на Боко Харам са загубили живота си, било поради бедност и глад, било поради екзекуции, извънсъдебни екзекуции. Независимо от това, всичко това не извинява действията на Боко Харам. Тези отвратителни, абсолютно непростими действия трябва да бъдат осъдени. Наша морална отговорност е да използваме всичките си възможности, за да се справим с причините на тези жестокости, така както го правим навсякъде другаде по света. Тези седмици, когато защитаваме свободата на словото, трябва да направим всичко възможно да обърнем вниманието на световната общественост върху положението в Нигерия. Само по този начин ще може да се постигне стабилност и справедливост в този регион. А, приемате ли а, синя карта от а, господин Джамбаски? Въпрос. Имате думата, господин Джамбаски. Уважаеми колега Карти, не смятате ли, че причината да се случват тези жестокости в Нигерия и силата на Боко Харам е именно в проваленото управление на местното правителство? Не смятате ли,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 А, всъщност би трябвало на български да пробваме, да. No, there is no English translation. Could the services please address? Could I ask you to say something again? Проба едно, две, три, проба. Колега Карти, не смятате ли, че неспособността на властите в нигерия да се справят с ислямистите от боко харам са главната причина за развитието на ислямския тероризъм там. не смятате ли че отговорност носят и тези компании които получават печалби от добива и експлоатацията на природните богатства на нигерия която е изключително богата държава? и не смятате ли че единствено военна сила може да смаже терористите от боко харам и че светът и ние като европейски съюз дължим усилия в тази посока каквато солидарност проявяваме и към жертвите на терора в европа. благодаря ви. Разбира се, няма нищо от това, което казвате, с което да не съм съгласен. Само военно решение може би може да се справи с Боко Харам необходимо е да разбира се, международните фирми имат своята отговорност и трябва да проявим не само своята солидарност, но трябва да направим всичко необходимо, за да гарантираме тези жестокости да не се повтарят в бъдеще. Благодаря ви. Председателя го прекъсва. А, не трябва да забравяме, че това стана само преди една седмица. Сега от името на Зеления Хайди Халкова. Благодаря. Онова, което, на малкото, което можем да направим днес, когато отбелязваме дължимото на жертвите на джихадистските нападки, е да включим подобен въпрос в дневния ред на пленарната сесия. Присъединявам се към всички онези, които изразяват съжаление за липса на международно внимание към град Бага в северна Нигерия през есента. Минимума тук е да направим всичко възможно за независимо международно разследване за това, което се е случило, защото цифрите са доста различни. До 2000 души загинаха в а, този безразборен атентат. Нигерийската армия избяга при атентата. Нигерия е богата страна, но разбира се, ние трябва да ги подпомагаме в борбата срещу тероризма. Това може да стане като подкрепяме организацията ЕКОВАС на западноафриканските страни. Тя повтаря своя ангажимент да работи с правителството на Нигерия и държавите членки на ЕКОВАС и всички заинтересовани страни, за да се сложи край на подобни терористични актове. Искам също така да кажа, че все още не знаем какво се е случило с ученичките. Ние искаме тези момичета да се върнат. Благодаря, казва председателят. Сега преминаваме към индивидуалните оратори. Сантьяго с Ексел е първият. Благодаря, господин председател. Много медийни, медийно внимание беше обърнато. Заповядайте. Имате думата, аз греших. Много медийно внимание беше обърнато на бруталното убийство в Париж и Ислямска държава в Близкия изток е една брутална организация Боко Харам, чието име означава западното образование, е забранено, е, бележи по ден в Нигерия. Новините от там е, са мрачни. 2000 души са били убити в поредна терористична операция. 2 милиона души е трябвало да избягат. Разбира се, всички тези из екстремистски ислямисти отвлякоха 270 ученички е, през април миналата година. Все още от все още никой не знае нищо за тях. Някои казват, че те са били продадени в робство. През октомври се каза, че две момичета са избягали от пленничество и са стигнали до семействата си. Те казват, че са били държали в лагер в Камерун и са били изнасилвани всеки ден. Това е варварство. Решаването на тази криза няма да е лесно. Няма бързи и лесни решения можем да бъдем сигурни в едно. Европейския съюз и Западът едва ли ще постигнат повече успех в Нигерия, отколкото в Близки изток и е, Африка. Държавите членки трябва да насърчават повече регионално сътрудничество и глобален отговор. Това може да се постигне не само чрез Обединените нации, но и британската общност. Искам да е, предложа. Ние имаме организация, която има общ език и тя може да окаже по-положително влияние в тази част на света, в сравнение с Европейския съюз, който е изправен пред твърде много свои проблеми. Сега към индивидуалните оратори. Първият е Сантьяго Фиса Сексела. Благодаря, господин председател. Европа не бива да допуска да бъде сплашвана от терористи като Боко Харам. Техните деяния надминават по жестокост всичко, което сме виждали до сега, защото са насочени към най-вече към млади, безпомощни хора, момичета и момчета дори и с помощта на съседните си държави, Нигерия не е в състояние да овладее Боко Харам, за това е необходимо обединение на държавите членки под егидата на Обединените нации насилническите действия, освен това, трябва да се разглеждат и с предстоящите избори на 24 февруари. Госпожо Могрини, благодаря ви, че ме назначихте за ръководител на мисията наблюдатели на Европейския съюз в Нигерия нашият екип ще проследи изборния процес. Той ще се различава от останалите екипи. Ще се опитаме наистина да проведем мисия, но не в цялата държава. Поради причини за сигурност не можем да пътуваме навсякъде. Разбира се, че ще наблюдаваме за законосъобразност, честност и прозрачност на изборите и ще ги анализираме не само в деня на самите избори, ще наблюдаваме и всеки спор, който възниква евентуално преди това. Моля за още една минута, за да мога да отправя един апел. Госпожа Кенге има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Микрофона. Е. В същия ден, в който Франция беше потресена от исламистските нападения, Бова Боко, Боко Харам изби 2000 души. Ето защо имаме, има нужда от ясна реакция. Няма смърт втора категория. Госпожо комисар, ние трябва да се противопоставим на това а, предизвикателство, преди да стане твърде късно. Не можем да останем а, безучастни при убийството на толкова хора. Необходима е международна специална група с участието на ООН. Такава група ще може да даде дългосрочен отговор. Борбата срещу туризма, госпожо председател, означава да се изкоренят нези причини, които са го породили. Борба срещу неравенството, неграмотността, задлъжнялостта към големи предприятия. Трябва да се върне надеждата на един народ, като се стимулира политическото участие. Искам да напомня, че оставят няколко седмици до президентски избори в Нигерия. Трябва да се осигури бъдеще с децата, които се използват като инструменти в войните. Имайте кураж, за да станат тези страни центрове на света, както в Париж. Както беше напомнен от върховния представител е, Могерини, много страни бяха представени в е, Париж. Ние ще бъдем там, за да кажем аз съм Африка, аз съм Бага. Благодаря. Благодаря. Господин Бонано иска да ви зададе въпрос с синя карта. Приемате ли 30 секунди? Заповядайте. Да, искам да попитам колегата Кенге след, този, след това важно изказване за Нигерия. И тук има една снимка. Имамът на Лондон казва, че този, който говори срещу пророка Мохамед, трябва да умре. Как смятате? Не смятате ли, че трябва да се предприемат и мерки и тук? Госпожа Кенге. Да, смятам, че е, въпросът е уместен. Не бива да смесваме болната ислямистка идеология с нашите ценности. И не, не бива да бягаме от е, този въпрос. Ние нямаме страх от е, нищо и никого и можем да решим в зависимост от своите ценности, кое е най-доброто за нашето общество и кое трябва да бъде извадено като рак от болно тяло. Господин Нарт има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Въпросът тук е, не е теоретичен, въпросът е практически. Решаването на проблемите на Нигерия ще отнеме години но на либийско-нигерийската граница място, което е отдалечено. Ден и половина път е необходимо, за да се стигне до там. Нигерийските военнолежени сили са корумпирани. Единствената нормална страна там е Чад и необходимо е да се борим с престъпността там. Необходимо е да помогнем за подготовката на тамошните, на тамошните правоопазващи сили. Трябва да имаме практическа военна политика на място в сътрудничество с страните, за които става дума. Благодаря. Госпожа Аламбер. Благодаря. Говорихме за най-голямата економика на Африка, страната, която осигурява голяма част от мироопазващите сили в Африка. Хората казват, че там има неравенство, корупция. Знаем, че голяма част от парите не стига до народа. Знаем, че има бедност, неравенство, децата са необразовани и това води до атентати срещу училища и ученички. Е, сегашният президент е, изпрати съболезнование, но не каза нищо за Банга трудно се получава информация. Знаем, че Боко Харам са завзели комуникационните системи. Независимо от това се надяваме, че правителството на Нигерия ще се отнесе сериозно и открито към тази опасност. Много хора няма да могат да гласуват на изборите на 14 февруари, защото са вътрешно разселени и са беженци. И имаме нужда от международна подкрепа, за да се промени това. Благодаря. Приемате ли, госпожо Ламберт, въпроса синя карта? Благодаря. Споделяте ли моята тревога за липса на разпоредба в нигерийската конституция, която предвиждаше президента да бъде на ротационен принцип от юга и севера? Подкрепяте ли, трябва да се върне тази разпоредба? Аз мисля, че въпроса за ротационното президентство трябва да се решава от самите нигерийци. Голдлак Джонатан е бил избран един път и има право да на втори мандат. Аз бих искала да има много по-демократичен процес. Радвам се, че имаме мисия за наблюдение, за да могат хората да подадат своя глас и гласът им да се вземе предвид. Който и да е президент след това, независимо дали е Гудвак, Джонатан Кари или някой друг, се надяваме, че те ще се захванат с този проблем сериозно, без да се правят, че той не съществува. Госпожа Валенсиано има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. момиче на по-малко от 10 години е употребило тялото си като жива бомба на един пазарен площад, за да убие много хора. Не можем да говорим за Париж, без да говорим и за Нигерия. Но какво става в Нигерия? Какво е необходимо на страната, за да се справи с жестоката лудост на Боко Харам? Какви възможности имаме бързо и законно да помогнем на Нигерия, където биват убивани жени и деца, пазарите са а, арена на насилие? Това е човеко-ненавистническо мислене, и жестокост към гражданското население, цивилното население. Госпожо Могарини, трябват действени мерки. Европейският съюз трябва да се е, да покаже присъствие и да помогне на тази е, страна в Африка. Госпожа Мици една Госпожо председател, касапница. Така медиите описват убийството на над хиляда души в северна Нигерия. Как можем да забравим обаче, че 100 млади момичета бяха отвлечени от училище и трябваше насилствено да бъдат а, накарани да променят религията си, за да, да избегнат смъртта. Тероризмът удари в сърцето на Европа в Чарли Ебдо. Как ние толкова време обаче пренебрегвахме организации като Боко Харам? Защо ни трябваше толкова време, за да разберем, че тероризмът е заплаха за мира в цял свят? Европа трябва да реагира ефективно в защита на европейските ценности, на мира, в борбата срещу екстремизма. Госпожо, госпожо Гомес, имате думата. Благодаря, госпожо председател в Нигерия властите не бяха в състояние да се справят с ескалацията на насилието, не можаха да предотвратят превръщането на човешки тела в бомби но ние не можем да обсъждаме ситуацията там отделно от всички други мрежи на организираната престъпност, което, които подкрепят международния тероризъм. Необходимо ни е колективна отговорност, за да подкрепим помогнем на Нигерия и да спрем Боко Харам. Всичко това трябва да стане в рамките на общата ни външна политика и политика на отбрана трябва да запазим, да опазим населението там с помощта на Африканския конгрес, с помощта на властите там. Благодаря. Мадам Gomez, acceptez-vous une blue card de Monsieur Oui. Приемате ли синя карта от господин Етерич? Заповядайте, господин Етерич. Благодаря. Вие говорихте с плам за тези организации. Споделям вашето, вашия плам. Това, което ме притеснява е, че чуваме много по тези въпроси, но когато говорим за влиянието на Европейския съюз в този сценарий, има опасност от някакви контрадействия и евентуално повече насилие по улиците. Знаете ли, че много хора, които се опитват да достигнат до бреговете на Европа са от Нигерия и бягат от това? От този ужас. Поделям това, което каза госпожа Могерини. Ако смятаме, че можем да се защитим и да се затворим в крепост, вместо да се опитаме да помогнем на своите партньори и да се преборим със същата терористична хидра, която създава проблеми в Европа и за нашите партньори ще бъдем осъдени. Председателката, благодаря. Госпожа Джофрида за една минута. Има думата. Благодаря, господин председател. През 2009 година да Боко Харам обяви създаването на ислямски калифат в Нигерия, сега 70% от региона в негови лице. През следващите месеци ще се проведат изборите. Не знаем, че повече от 1 милион разселени лица не могат да гласуват. Е, е, нигерийското правителство не действа, армията е безпомощна и иска помощ от международната общност, която мълчи. Миналата година са убити 10 000 лица. Amnesty International говори за убийство на 2000 деца в деня. В нашествието в Париж е, деца се взривиха, защото бяха използвани като оръжие. Още какво трябва да се случи? Какво очакваме? Бага е само началото. Боко Харам може сега да се опита да сложи ръка върху най- гъсто населената африканска страна, след това да премине Чати и Камерун. Европа не трябва да остави сама Нигерия. Не, не е достатъчно да пишем само Жисуи Шарли. Сега госпожа Гардия Забавро Рубял Айдер. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с това, че отхвърлям всякакви видове терористични атентати и съчувствам естествено на жертвите. А, какво се случва? Атентатът в Париж, Боко Харам в Африка, навсякъде в света вилнеят три чуми – национализъм, расизъм и религиозен фундаментализъм. Това са три явления, общото между които е ирационалната агресивност, всепоглъщаща агресия. Боко Харам е такава ирационална организация, която а, не зачита ценности като човешки права и други. Не можем да ги променим, но можем да попречим на събирането на нови привърженици за тях. Необходима ни е дългосрочна стратегия за образование. Само с образование можем да преборим насилието. А приемате ли а, синя карта? Приемате ли а, въпрос? Да, задавайте въпроса. Благодаря, е, колега, че приехте е, моя въпрос. Не би ли е, било по-добре да се намери регионално решение на тази трагедия в, в Африка? Не е ли по-добре да оставим това на общността на народите и Африканския съюз? Наместо да говориме за е, интервенция от страна на западните страни. Благодаря, госпожо председател. Естествено, че Европейският съюз може да помогне и трябва да помогне Европейския съюз трябва да се застъпва за демокрацията навсякъде, където е необходимо. Трябва да помагаме и на нашите приятели от другите страни да развиват своите демокрации. Нямаме право да гледаме на нещата по друг начин. Не можем да изоставим хората да се борят сами срещу тероризм. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Благодаря. Уважаеми колеги, аз също казвам, аз съм Чарли. Аз осъждам също всеки вид насилие и смятам, че Европа трябва да се опълчи срещу терора. Но аз не съм само Чарли, аз съм и Бага града, който беше напълно разрушен, сринат от а, терористите, след като извършиха и клане там. Боко Харам контролира вече 70% от територията на Нигерия и потъпква всичко, което според тях не е съвместимо с техните схващания. Ние нямаме право да мълчим. Проблемът няма да се реши от само себе си. Нигерийският народ се нуждае от нас. Европа би трябвало да върне Норбеловата награда за, за мир, ако сега седи с с скръстени ръце пред очите на тази кървава баня. Благодаря, господин председател. Благодаря. Осъждаме а, жестокостите и кланетата в северна Нигерия от Боко Харама. Ясно е, че тук също става дума за един нов исламски халифат. Северна Нигерия изпраща много емигранти, които минават през Гърция преди всичко, за да влезат в Европа. Госпожо Магерини, хиляди са бежанците и незаконните емигранти, които влизат в Европа, особено през Гърция. Този поток е, трябва да бъде спрян. Турция не спазва споразуменията за реадмисия. Господин Кастандо за една минута. Благодаря. За Нигерия 2015 година трябваше да бъде година на политически дебати, проекти тъй като предстоят изборите заедно с, само че се прави изборна кампания с мечете. Милион, един милион няма да гласуват не защото не искат, а защото не могат. Защо се случва това? Защото има нелегален трафик на оръжия. От Либия те пристигат през Чата и Нигер. Преди няколко дни бях, видяхме милиони души в Париж и други градове, които излязоха на шествие. Това шествие трябваше да бъде изжечене в Нигерия моето, аз изразявам съчувствие а, и а, съболезнование на всички. Аз съм Шарли, аз съм Баган и не съм лицемер. Следващият оратор има думата. Благодаря. Положението в Нигерия става все по-драматично през последните дни само 2000 души загубиха живота си в тази страна и затова Европейският съюз трябва да реагира. Президентските и парламентарни избори бяха проведени там, но може да очакваме въпреки това още по яростни терористични актове. Виждате какво стана в град Бага. Може вече да се говори е, за може да се говори за гражданска война в Нигерия. Как може гражданите на Бага да се е, чувстват е, сигурни, когато техните ръководители проявяват солидарност с французите, обаче не правят нищо в собствената си страна. Европейския съюз трябва да действа. Необходимо е да се помогне и в здравеопазването, в образованието и във всичко останало. Благодаря. Благодаря, госпожо върховен представител Могерини когато говорим за тази трагедия, не можем да не споменем християните. Председателя Шулц изрази своето съчувствие към жертвите в Бага да не забравяме и дискриминацията, която ни застрашава. В списъка не беше спомената антихристиянската омраза. Тази антихристиянска омраза говори за пренебрежение и презрение. Не дейте да оставате безобчастна, госпожо Могирини. Председателката давам думата на върховния представител. Благодаря. Благодаря за, на всички, които участваха в този дебат. В неделя, по време на манифестацията в Париж, си мислех, както и мнозина от вас, че а, не би било а, добре, ако не кажем нищо за това, което става на хиляди километри от Париж, но всъщност много близко до Париж, защото както много от вас или почти всички казаха, тези неща са много тясно свързани. Не може да храним а, иллюзии, че а, не, това не ни засяга, защото става далеч от нас. И трябва а, ясно да заявя, а, че не, одоб... не одобрявам това, че а, а, жестокостите в Нигерия не бяха споменати и затова реших, че в този ден трябва да, аз да направя изявление, защото трябва да говорим. Трябва да говорим по, същата, по същия начин и със същата последователност, независимо от това дали а, става дума за събитие в Париж или в Нигерия. Но както много от вас казаха, не става дума а, не става дума само за сигурността, става дума за правата на гражданите на Нигерия. Става дума за създаването на среда, в която е по-малко вероятно или по-малко възможно подобни е, терористични актове да бъдат извършвани, за да може нигерийците да имат е, своето истинско бъдеще. Е, несъмнено, трябва да помогнем за това било с хуманитарна помощ, било с помощ за засилване на сигурността. Благодаря ви за всички ваши изказвания и предложения. Ще обсъдим този въпрос в рамките на съвета на външните министри, най-вероятно. Но съгласна съм с вас, че трябва въпроса да се решава не само с усилията на Съветския съюз, а с усилията на Европейския съюз. Трябва региона, регионалните организации в Африка да се заемат с решаването на този проблем. В заключение искам да благодаря на господин Аксела за неговата роля като ръководител на мисията по време на изборите в Нигерия през едните дни и седмици. Искам да използвам този случай да кажа колко високо ценя не само парламентарната демокрация, но и работата, която нашите мисии за изборите в различни страни извършват. Тези мисии имат решаваща роля и със своя професионализъм и със своите усилия те допринасят за, за развитието на демокрацията в тези страни. Благодаря ви и лично на всички, които участваха в този дебат. Очаквам с нетърпение вашия доклад от мисията в Нигерия. Благодаря. Благодаря. Благодаря.